часа а, е, е, утре е гласуването. С това приключваме дебата а, и, и а, след като съобщя кога е утрешното